дневния ред ден по ден. Значи, ден по ден ще ви казвам какви, какво се предвижда. Добре е, че ни приветствате, че присъстваме днес тук. Беше много трудно. Това беше една трудна задача да стигнем до тук. Но за следващия път бих искал тази задача да бъде по-лесна, за да можем да получим навременна информация и имейлите, които изпращаме, да получаваме отговор на тях. Така че тези, които не са тук сред нас, следващия път да имат възможност да присъстват. Благодаря ви. Е, е, я му се призна, че я не... Трябва да кажа, че не съм е, съвсем сигурен, че успях да проследя а, вашата забележка. Не съм сигурен, че проследих точно думите ви. Нека оставим това за сега, да минем към дневния ред. Искам да се съглася с господина. Знаем за проблемите с а, авиотранспорта. Ние всички сме тук. А, милиони са похарчени, а, милиони пари на дънокоплаците. Всички сме тук. А, и вие решавате да отпадне заседание а, от днес за утре, почетете, както се казва. И вие казвате, вие казвате, че няма да гласуваме, ще обсъждаме само нещо, което нищо не значи. Ние сме дошли да гласуваме и сега ни казвате, че не може да гласуваме. Мисля, че данокоплатецът няма да е доволен, когато се научи, когато научи, че Имаме, примерно, е, предстоят избори в Великобритания, говорим непрекъснато за спестявания, а пък страхосваме пари. Благодаря, господине. Благодаря за тези е, забележки. Много сериозно се отнасям към е, подобни мнения. Обаче всички политически групи до една, се съгласиха да приемат промените, които сега ще ви съобща. Значи минаваме към разглеждане на промените в дневния ред. Моля, госпожо. Благодаря, господин председател. Мисля, че е разумно решението да се отложи гласуването, защото има проблем с кворума и с географското разпределение на гласовете. Но тези точки от дневния ред, които няма да, които ще отпаднат, може би трябва да бъдат преместени по-рано, за да може да свършим един ден по-рано, за да не трябва да седим до четвъртък. Дами и господа, ще ви дам думата, след като разгледаме дневния ред и сега минаваме към този въпрос. Имаме предложен дневен ред за понеделник. Вече обсъждаме дневния ред. За понеделник няма промени. Много ви моля, нека да се съсредоточим върху дневния ред. Мистер Танок, плиз. Господин Танък, премествате гласуването за 6 май, който е деня на изборите в Великобритания и много голяма част от нас няма да бъдем тук. Това също ще изкриви е, географския обхват, което сега е аргумент да го отложим. Моля ви сряда пети да бъде. До państwa пропозиция. Is my proposal for you. Едно предложение, госпожи и господа. Започваме по дневния ред. След като обсъдим дневния ред, ще се върнем към другите въпроси. Що се отнася до сесията на 5 и 6, ще решим в последствие. Не е необходимо точно сега да го решим. Нещо повече, гласуването е предвидено за и пети, и шести. Така че ще се уточни този въпрос после. Много ви моля, колеги, хайде без повече процедурни въпроси. Дневния ред. Понеделник. Няма промени в дневния ред за понеделник. Повтарям още веднъж. За понеделник промени няма. Вторник. За